Госпожи и господа, следващата точка в дневния ред на следобед е изявление от заместник председателя на комисията, върховния представител на Съюза по външни въпроси и политиката на сигурност за ситуацията в Сирия. От името на заместник-председателя и представител на върховния представител по външни въпроси. Имам честа да дам думата на господин Вили Сондал. Благодаря госпожо председател и многоуважаеми депутати от Европейския парламент. Благодаря за възможността да ви представя новата позиция на Европейския съюз за последните събития в Сирия от името на върховния представител госпожа Аштен. Европейския съюз осъжда напълно неприемливата ескалация на насилието в Сирия. Дошло е време да говорим в един глас и да настояваме за край край на кръвопролитията в Сирия и за демократично бъдеще там. Европейския съюз застане в челелето на международните призиви за действия от страна на ООН. Подобно на всички вас, ние сме дълбоко разочаровани от провала на съвета за сигурност на ООН при приемането на резолюция поради наложеното отново вето от страна на Русия и Китай. Миналата събота след гласуването върховният представител още веднъж подчерта, че ЕСЕ ще продължи да подкрепя усилията на Арабската лига и призовава още веднъж всички членки на съвета на сигурност на ОНЕ да поемат своята отговорност. Кризата в Сирия е и ще остава да бъде сред приоритетите на Европейския съюз. Външните министри на Европейския съюз ще обсъждат темата на 27 февруари. По време на целия конфликт Европейския съюз стоеше зад народа на Сирия и върховният представител продължава да упражнява натиск на различни нива на сирийското правителство. Приоритетът за момента е да бъдат спрени репресиите от страна на режима и растящото насилие. Според плана на Арабската лига е жизнено важне да бъдат освободени всички политически затворници, да бъдат изтеглени въоръжените сили и танковите и също така да бъде позволено на независими наблюдатели свободно да пътуват из Сирия и да докладват за положението. С оглед на това Европейският съюз а, разговаря интензивно с а, представителите на Арабската лига и други заинтересовани лица да намерим решение. Върховният представител подчерта ключовата а, роля и участието на Арабската лига. Що се отнася до дипломатическите усилия, госпожа Аштън разговаря с генералния секретар за предприемане на следващи стъпки и осигуряване на политическа подкрепа, за да може Арабската лига да предприеме стъпки за решаване на кризата. Тя също така разговаря и с генералния секретар на ОНЕ Бан Кимун, външен министр на Турция господин Давид Огу и някои други държавни ръководители. Европейският съюз приветства усилията на Арабската лига да бъде увеличен натиска от страна на международната общност върху сирийския режим. И водаческата роля на Арабската лига е решаваща тук. Поради ескалирането на насилието срещу сирийското население, Лигата реши на 12 февруари да прекрати своята мисия от наблюдатели бе отправено искане от съвета за сигурност на ООН е, да бъде издадена резолюция за сформиране на съвместни миропазващи сили на Арабската лига и ООН. Арабската лига реши да приложи економически санкции по силата на предишни резолюции и се договори за среща в Тунис на 24 февруари на приятелите на Сирия. Тази среща в Тунис ще бъде чудесна възможност да се изгради международен консенсус по отношение на Сирия и ще бъдат внесени неотложни предложения за търсене на мирно разрешение на сегашната криза. Няма никакво съмнение, че Европейския съюз и Върховния представител ще бъдат активни участници в тази дейност. Върховният представител също така предприема стъпки по отношение на санкциите и подчерта необходимостта от съгласуване на действията и на диалога. Тези усилия трябва да продължат. Ние ще продължаваме да търсим подкрепата на нашите партньори, за да може съвета за сигурност да се върне към този въпрос и да бъде договорена една силна резолюция по въпроса. Върховният представител настоява на тази тема да бъде намерено решение пред съвета за сигурност. Мисията на Европейския съюз по отношение на Русия и Китай е ясна. Те не бива да застават на погрешната пътека в исторически план имат отговорност е, да бъде спряна машината за убийства на режима. И по време на дебата, е, по време на Генералната асамблея на ОНЕ по въпросите на Сирия, голямото мнозинство от членовете на ООН осъдиха насилието и не спазването на правата на човека. Върховния е, комисар по правата на човека – и тук ще цитирам, ще кажа, че е, имаме проява на неумение да се изпълняват задължения пред населението и нези, които извършват престъпления срещу човечеството. При предстоящата е, сесия трябва на съвета за правата на човека също трябва да бъдат предприяти мерки по отношение на Сирия. Комисията подготвя извънреден план за действие в областта на хуманитарната помощ. Двустранното сътрудничество с сирийския режим вече е преустановено и службата за външни действия продължава да подпомага обаче проекти на неправителствените организации, на гражданското общество и неговите организации в Сирия, също така правата на човека, а в това число и беженците от Палестина. Необходим е Европейският съюз да продължава да присъства там чрез своите мисии и делегацията на Европейския съюз, нещо за което ни моли сирийската опозиция не само да присъстваме като наблюдатели, но в същото време да отправим ясно послание към режима, че той не може безнаказано да упражнява насилие над сирийския народ. И този народ няма да остане сам. Необходимо е тясно сътрудничество между мисиите на Европейския съюз в Дамаск, което трябва да е съгласувано с извънредния план за действие. Подобни действия ще бъдат предприяти и в съседни страни. И на последно място, но не по значение, Европейския съюз продължава да работи с опозиционните групи в Сирия. Жизнено важно е да бъде подпомогната и насърчано съгласуваността на техните действия, за да може да бъде убеден сирийския народ в правотата на своята кауза и да бъде насърчен мирния преход в Сирия. Върховният представител а, предложи подкрепата на Европейския съюз и на Арабската лига в усилията й да бъде обединена сирийската опозиция и за постигане на преход. Бих искал също така, почитаеми депутати, да ви благодаря за оказаната подкрепа през изминалите месеци. Ценното изявление, което бе направено в Европейския парламент и резолюцията, която този парламент прие, подмогнаха за оформяне на политиката на ЕСЕ към Сирия. Важно е да продължаваме да оказваме натиск върху режима в Сирия. Европейския парламент има важна роля да изиграе, за да може да гарантира, че сирийския народ няма да остане сам в тази битка. Върховният представител е поел ангажимент да продължи съвместните усилия заедно с вас, да подкрепя Арабската лига и да сложи край на насилието. Сирия ще бъде основен акцент по време на срещата във Вашингтон в края на тази седмица и в Мексико на Get Vice. Благодаря ви, господин е, Сендал. Започваме с ораторите от политическите групи и господин Салафранка, НП. Благодаря, госпожо председател, господин министр, господин комисар, е, госпожи и господа депутати. Три са факторите, за, свързани с кризата в Сирия. От една страна Саудитска Арабия, на второ място Иран, и това става ясно в рамките на различни сценарии, съвсем конкретно в Сирия. Това е и домино ефекта на арабската пролет. Освен това, Амбициите на Русия и на Китай да присъстват в региона също са много важна характеристика на тази криза. Хуманитарна помощ се предоставя от Европейския съюз на 17 при следващия съвет на министрите най-вероятно ще се поиска помощ и от Арабската лига. Необходима е и съответната дипломатическа реакция от страна на държавите членки. Това във всеки случай не облегчава страданията на сирийския народ. Френският министр на външните работи с право по време на среща с Комисията по външни действия на Европейския парламент посочи необходимостта от промяна в позицията на Китай и Русия в съвета за сигурност в ООН. Какво можем да направим? Естествено, можем да упражним един по-силен натиск върху Русия и Китай. Това може да стане по време на посещението на вице-премиера на Китай в САЩ, а също и е, в края на срещата на върха Европейски съюз Китай, която приключва току-що. Нещата трябва да се свържат и с съдбата на дисидентите в Сирия. Би трябвало да се изгради и хуманитарен коридор. Едно такова искане вече е поступило. Преди няколко дни бе казано нещо, което аз сега ще повторя. Министрите от Арабската лига ни призовават да започнем да действаме. До кога ще е, гледаме е, без да действаме как е, се упражнява насилие над народа на Сирия? Дните отминават, а режимът става все по-жесток, все по-безкруполен в своите действия. Господин председател, господин комисар, това са въпросите, които аз исках да поставя за обсъждане. Благодаря, казва председателката. А сега давам думата на Вероник Декайзер от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Това е четвъртата резолюция, която се изготвя за Сирия от Европейския парламент. Добавената стойност на тази резолюция е да се втвърди тона в подкрепа на дипломатическите усилия, подкрепа на сирийския народ. Въпреки, че повтаряме непрекъснато едно и също, не ни чуват. На второ място, тази резолюция не отговаря на основните въпроси. И така, какво да се направи, каква стратегия да следваме? Най-лошото би било да има военна намеса. Тази сутрин ме запитаха представители на Сирийския национален съвет с сълзи в очите. Ще ни дадете ли оръжие, ще надете дадете ли пари, ще ни помогнете ли, за да можем ние да водим битка? И аз казах, това не е част от резолюцията, защото ми казват, опозицията в Сирия не е достатъчно единна и прочие. Но ако не оговорим на този основен въпрос, какво ще бъде доверието към нас? Това се очаква от нас в тази страна. И на следващо място, нещо по отношение на Башара Ласад. Някои от нас Отдавна вярвахме, че той може да промени сирийския режим. Някои от нас сме се срещали за час, час и половина в апартамента на Башара Ласад, който казваше как ще въведе многопартийна система и прочие, и прочие. Сега се обещава нова конституция. Всички тези обещания ние им вярвахме но аз а, видях а, падането на Садам, на Кадафи. Не трябва да оставим нещата без последици, защото има Международен наказателен съд, който трябва да се произнася в случаи на нарушения на правата на, на човека и престъпления от този характер. Искаме комисията да работи по въпросите и искам Европейския парламент да подкрепи тази позиция. Е, Зер, сега давам думата на господин Верховстат. Кати Аштън uh, uh, ми изпрати писмо, че ще представлява Европейския съюз на 24 февруари това е хубаво, но каква ни е стратегията за тогава? Трябва да ви кажа, господин министр, че не зная. И вие нищо не ни казахте. Тук казахте, че Арабската лига е поискала нещо, но каква е стратегията на Европейския съюз? Каква е стратегията на Европейския съюз по отношение на Сирия? Кризата бушува. Има проблеми с Хомс. Това беше една втора сребреница – и ние само говорим. Аз ви моля да ми кажете каква ни е стратегията. Не е достатъчно да кажете, ще бъдем там, ще присъстваме на 24-ти в Тунис. Да, но като сме там, какво ще кажем? Каква ни е позицията по основните въпроси? А основният въпрос е, заставаме ли зад хуманитарна намеса в Сирия, изграждане на безопасни зони, въвеждане на зони забранени за полети или не сме за това? Аз мисля, че е абсолютно задължително да се намесим, защото там се извършва геноцид. Точно това се случва там и ако ние не го спрем като международна общност, просто ще продължи. И второ нещо. Ще окажем ли техническа помощ и материална помощ аз мятам, че трябва да осигурим материална и техническа помощ ако е необходимо, може и оръжие да се наложи. Може би ние пряко не можем да го направим, но чрез Арабската лига. Ще осигурим ли материална помощ? Да или не? Те се нуждаят от това отчаиващо много. И трети въпрос имам към вас. Какво става с санкциите? Знаем от самото начало, че нашия списък с санкции беше твърде кратък. Ставаше дума за 200 примерно семейства, свързани с режима на Башар Ласа, Почнахме с 20, 30, 35, 40 и така. Само говорим за отделни лица. Затова въпросът ми е, ще бъдат ли наложени санкции на тези 200 големи семейства? И на четвърто място, това, което каза господин Салафранка, какво да правим с Русия и Китай? Може би имаме възможност да се изкажем по въпроса, да им кажем нещо. Имахме мисия в Китай и ние в момента обещаваме на Китай, Китай, че ще получи статус на свободна пазарна економика, а те в същото време отказват да поемат своите отговорности в съвета за сигурност. Могат ли това да го правят? Не, не могат да го правят и няма да им позволим да го правят, докато не кажат да, абсолютно необходимо е да има намеса в Сирия. Искам от вас да чуя наистина каква е позицията на Европейския съюз. Пред няколко минути вие казахте, ще имаме среща на министрите на външните работи на 27-ми. Така казахте вие. 27-ми е три дени, дена след 24-ти. Според мен тази среща трябва да се проведе преди госпожа Аштън да замине за Тунис. И по този въпрос, както и за Либия и за всички други, ще се получи същото отново. Господин Верховстат има синя карта от господин Дева. Приемате ли я? Господин Дева. Микрофона на оратора не е включен. Благодаря, госпожа председател. Дали е моя приятел ще се съгласи с мене, че 2006 година в ООН започнахме процеса на отговорност за защита с много шум. Не чух е, нищо да се говори за отговорност да се осигурява закрила от страна на съвета, като се използват инструментите на ООН, които създадохме. Какво? Съгласен ли е моя приятел с мен, че това е пътя, който трябва да следваме? Да използваме това понятие отговорност за закрила – в рамките на Европейския съюз, в Сирия, в Сиера Леони, на други места, да се защитят хората в Сирия чрез механизмите на ОНЕ. Това е по-скоро въпрос към съвета, каза председателката, господин Верховстат. Въпросът е в това, че дори когато няма съгласие в съвета за сигурност на ОНЕ към момента, ако се постигне съгласие в контактната група, може да се промени, може би, позицията на Китай и Русия. Ако те видят, че искаме да се направи всичко необходимо за защита на хората на Сър... Сирия, така ще окажем много по-силен натиск от този, който видяхме в съвета за сигурност през последните месеци. Ние трябва да покажем, че сме готови да се намесим при необходимостта. Благодаря. Сега давам думата на Елен Флотре от името на групата на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Не трябва да се говори за репресии. Говорим тук за истински терор, упражняван от режима на Аласад. Сега е, болниците се превръщат в е, места за изтезания. За... Има много хора, които са убити, ранени, безследно изчезнали, хвърлени в затвора. Съвета за правата на човека на ОНЕ говори за престъпления срещу човечеството. За това госпожа Декайзер е права, че трябва да се потърси отговорност на Бешар Ал-Асад. Необходимо е да се подпомогнат организациите на гражданското общество в Сирия, защото въпреки, че пристигат помощи, въпреки, че се а, предлагат закрила на хората, които участват в демонстрациите, въпреки че се осигуряват някои канали за осигуряване на медикаменти, ние въпреки това трябва да помислим по какъв начин още на този етап да заши, засилим закрилата чрез неофициалните канали, как да облегчим страданието на хората, как можем да защитим хората, които с риск за живота си осигуряват а, тези помощи. Това е първият начин да се реагира конкретно. Това се иска от нас. Санкциите трябва да се засилят а, и най-вече да направим така, че те да бъдат приложени на практика, Необходимо е най-сетне Европейската комисия и съвета да помислят как е възможно да тръгне един кораб пълен с оръжие от Кипър за Сирия за осигуряване на оръжие на режима на Асад. Трябва да бъдем бдителни. Знаем, че има различни интереси в Арабската лига, има различни инициативи, които идват от Арабската лига, от други източници. Необходимо е обаче Европейския съюз ясно да дефинира своята стратегия и да кажем ясно на 24-ти в Тунис. Това е важно, че става в Тунис, защото това е история на борба на един народ срещу неговите потисници. Сирия е една пешка на една много а, сложна партия шах. Ние трябва да стигнем до основата на този конфликт, да подкрепим хората. Историята в Сирия сега е тази на борба на обществото за неговите права. Ето, трябва да насочим нашите усилия в тази посока. Председателката прекъсва госпожа Флотре. Тя продължава. Китай и Русия съществуват, но има и Алжир. Трябва да се окаже максимален натиск, за да може Асад да бъде изолиран. Националният съвет има своите недостатъци но трябва да се помогне Националния съвет, за да може да формира бъдещата политика на Сирия. Председателката на господин Танък от името на ИСИАР. Госпожо председател, Недопустимо е това, което се случва в град Хомс и което се извършва от режима. Русия и Китай наложиха вето над резолюцията срещу избиването на жени и деца. Това е срамно. Би трябвало международната общност с единодушие да призове да бъдат изтеглени тези сили от Сирия и да се създадат възможности за демократични избори Съчетанието от подкрепа на, от Турция, от Саудитска Арабия, приемането на беженци е нещо, което трябва да бъде а, похвалено. Сирия трябва да гарантира сигурността на мирните протестиращи и според мен а, това е невъзможно, ако Асад остане на власт. Той носи отговорност за всички криминални прояви на въоръжените сили, сили и въоръжените а, сили на алауитите. Те защитават и диктатурата и загърват международните интереси. Е, господин Ферховщад призова да бъде въоръжена свободната армия, но ние не знаем те кои са, ние не знаем доколко джихадистите са свързани с е, тях и доколко са свързани с Иран и Хизбола и режима на батистите алауитите, които не са свързани с режима, християните, друзите, всички те могат да бъдат подложени на ожесточен нападения и да възникне гражданска война но не е ясно дали може да бъде извършено, а, извършена намеса и от турската а, граница. Спешни мерки трябва да бъдат предприяти срещу режима в Дамаск. Ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλι Μέγερ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά για ένα λεπτό. Давам думата на господин Вили Мейер за минута. Благодаря, господин госпожо председател, господин представител на съвета, господин комисар. Моята политическа група се обявява решително срещу военна намеса е, в Сирия. И в случая с Либия бяхме против. Видяхме в крайна сметка как точно загина е, полковника Дафи. Това също е престъпление. Не би трябвало е, да действаме на принципа зъб за зъб. Така че нападенията не могат да бъдат оправдани с нищо. Естествено, че населението е потиснато, населението е подложено на е, е, множество жестоки атаки, но как стоят нещата с. Е, Действията на Алкайда как изглеждат нещата с Саудитска Арабия. Не трябва ли да се обявим срещу обявения джихад? Господин Белдер, има думата. Благодаря, госпожо председател. Рискът от гражданска война се превръща в реалност в Сирия. Християнското мълцинство казва, че няма кой да ги защити. Етническите, а, религиозни проблеми са на лице. Какво може да направи Европейския съюз при това положение? Има ли сериозна альтернатива на режима на а, Асад в сирийската опозиция? Има, има доста разединение. Дали искаме да се разпадне сирийската държава? Има сериозна опасност това да стане. Казва се, че не може да се изключи наличието на Алкайда там. Трябва да се направи всичко за спиране на кръвополитията в Сирия и да се накарат страните да седнат на масата на преговорите, иначе страната ще изпадне в дълбока пропаст. Благодаря, господин Обермайер. Има думата. Благодаря. Надявам се, че ще позволите и на мен е, да пресроча времето с една минута. Какви са легитимните изисквания за самоопределение? Трябва ли е, да наблюдаваме безучастно радикализирането на обстановката? Е, Сирийската революция е свързана с все повече насилие. И за това би трябвало да е, обърнем внимание на проблема с Алкаида и е, на крайните ислямисти, е, които се борят срещу режима на Асад. Ако така продължат нещата, ислямските фундаменталисти, е, исламистските бойци ще е, се радикализират още повече и това ще бъде истинско бедствие за е, демократичните опозиционни сили в страната. Би трябвало да се започне един сериозен диалог с Асад, който и без това вече е притиснат до стената. И се надявам, че той ще отстъпи. Благодаря на колегата Обермайер. Сега ще дам думата на следващите оратори. Господин Касолидес има думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Съвета за сигурност бе призован да осъди режима на Асад и това се счита за основание да бъдат използвани тежки въоръжения, в резултат на което много цивилни деца, жени бяха ранени. Руснаците искаха потисника и потиснатите да бъдат поставяне на равна нога. И господин Лавров обясни това, че се прави за да бъде избегната гражданска война. Но всъщност резултата е точно това. Потиснатите хора, които са отчаяни, предприемат отчаяни действия, за да се защитят. И поради дефицита на намеса от международната общност, тази страна стремглаво върви към гражданска война. Има обяснение за подкрепата за режима на Асад. Чрез този режим може да се манипулира Хизбола и Хамас, за да се дестабилизира целия район. Позицията на Русия обаче е объркваща. Нека се надяваме, че това е само временна позиция, за да се подпомогне кандидатурата на Путин, за да бъде е, използвано това само във вътрешен план но позицията трябва да е принципна позиция. Ние подкрепяме демокрацията, правата на човека и хуманитарната помощ. Също така сме и срещу използването на оръжие срещу мирни граждане. Ние нямаме тайни планове, но не можем да останем безучастни, когато се извършват престъпления в такъв мащаб, които всъщност съставляват престъпление а, срещу човечеството. Подкрепяме инициативите на Арабската лига за мирен преход и за сътрудничество между ООН и Арабската лига на място. Ние приветстваме изявлението на върховния представител за налагане на ограничителни мерки срещу режима, а също така и намерението да се договори с другите заинтересовани страни да бъде сложен край на а, това непоносимо потисничество. Не може някой, който е разумен, да се държи така спрямо собствения си народ. Благодаря, господин Касолиди. Сега давам думата на госпожа Ана Гомеша. Европейският парламент е изразява с емоции и солидарността си към сирийския народ, който се противопоставя както може на нецивилизования жесток режим на Асад, който убива своя народ и не се колебае дори да изтезава деца. Ние бихме искали ООН да заклейми сирийският режим, да упражни натиск върху Асата, за да се сложи край на това положение и да се премине към демократичен преход в страната. Ние бихме искали Башара Аласад и политиците да бъдат изправени пред правосъдието за престъпления срещу човечеството. Искаме Европейския съюз да подкрепи Арабската лига, както и други регионални фактори, да осигури хуманитарна помощ, да изпрати също миропазващи сили в Сирия, които да не допуснат гражданска война и да доведе до демократичен превод. Трябва да се окаже логистична помощ. Европейския съюз и други регионални фактори, като Турция, трябва да помогнат, за да се организира легитимната защита на сирийския народ. Трябва да покажем на Русия, че позицията и в съвета за сигурност не беше правилна и по този начин позволява на режима да продължи репресиите. Русия продължава да продава оръжие на бастийския режим. Ние искаме да имаме подкрепа на регионално равнище, за да се сложи край на тероризма, защото той може да се развие поради нестабилността в региона. Асад трябва да падне и Европейския съюз трябва да има стратегически план за периода след Асад. Трябва да подкрепи подкрепим сирийската опозиция, да се стигне до национално помирение, да се тръгне по пътя на демократичния преход при спазване правата на малцинствата, сред които на християните и на алауитите. Благодаря. Госпожа Шаке, за една минута има думата. Осъждането на бруталните убийства, мъченията на деца и жени – трябва да бъде осъдено, но е трудно да се намери решение. Необходимо е стратегия на Европейския съюз. Никой не казва, че това е лесно и бъдещето е твърде неясно, но ние не можем да останем безучастни, когато гражданите в Сирия биват избивани. Бяха изпратени изтребители, преустановена е доставката на храни и лекарства – това е една катастрофа, която е създадена от човека и зад нея стои Башар Аласад. Господин Ферховстад спомена какви са приоритетите на нашата група. Аз искам да се спра на важни стъпки, които Европейския съюз следва да предприеме, независимо от е, поведението на Китай и Русия в ООН. Държавите членки на Европейския съюз не бива да се отказват да бъде налагано ембарго. Как може въоръжения да напуснат кипърски води, за да бъдат доставени? Не може високотехнологични компании да бъдат а, а, използвани за това горивата да не достигат до магазините, а в същото време тези горива да бъдат използвани за тежките въоръжения. Санкциите и ембаргото страна не са на лице. Освен тази война, която се води срещу населението на Сирия, се води информационна война. Чуждестранните журналисти са изгонени и гражданите е, рискуват собствения си живот, за да предоставят информация. Госпожи и господа, а, ние нямаме а, точно данни за жертвите, но е, се смята, че има 7000 души, които са загинали, а много други страдат от глад и недоимък. Тези хора са като нас с вас. И в един все по-глобализиран свят не може половината от гражданите в Близкия изток под, на възраст под 20 години да живеят нещота. Това е бъдещото а, поколение и трябва да защитим техните права. Благодаря. Госпожа Бенара, една минута. Благодаря, госпожа председател. Демократичното положение, пред което е справено сирийското население при режим на Аласата. Ние трябва да ни оставим мълчаливи и безучастни, да не изоставяме сирийския народ. Настоявам да окажем подкрепа и солидарност за страдащия сирийски народ. Каква да бъде нашата стратегия? Какво можем да направим? Първо да отхвърлим ветото, наложено от Русия и Китай в съвета за сигурност журналистите да могат свободно да се движат по територията на Сирия, да осигурим предоставянето на медицински продукти, които не са достатъчно. Медицината не трябва да се използва като оръжие за водене на война. Трябва да се създаде хуманитарен коридор. Трябва да признаем и да подкрепим сирийската опозиция около Националния съвет на Сирия, за да може да бъде изградена една държава, която да отговаря на въжделенията на сирийския народ. Тези, които отговарят за проведените, за престъпленията, като Асад и други, трябва да бъдат наказани. Господин Камински има думата. Днес ние чухме призиви за диалог с президента Асад. Аз мятам, че президента Асад е преминал вече Рубикона. Не може да се води диалог, защото той е покрит с кръвта на невинните деца, измъчвани в сирийските затвори. Ние не можем да разговаряме с президента Асад. Трябва съвършено ясно да кажем тук в този парламент, който символизира демокрацията и свободата. И това е важно място за сирийците. От тук ние трябва да кажем, Асад трябва да си отиде, Асад трябва да бъде изправен пред съда. И ясно да заявим, че Европейският съюз е изправен пред огромно предизвикателство. Трябва да отговорим на въпроса. Ние всъщност една говорилня ли сме или можем да защитаваме правата, възоснова на които е създаден Европейския съюз. И ние трябва много ясно да кажем каква ще бъде нашата реакция трябва да заявим това пред глобалните ни партньори, пред Китай и Русия. Трябва да отправим ясен сигнал и да кажем, че ако Русия и Китай желаят да си сътрудничат с нас, а ние желаем да си сътрудничим с тях, то тогава Китай и Русия трябва да уважават ценностите, зад които стоим. Благодаря господин Камински. Господин Хаджи Хаджи Георгиев, има думата. Госпожо председател, дами и господа, много от депутатите правилно запитаха какво точно може да направи Европейския съюз, но ние трябва да зададем въпроса към самите себе си. Ако бяхме на позицията на съвета или на Европейската комисия, също ще се питаме какво да правим. Европейския съюз не знае какво да прави, защото няма обща воля, няма обща външна политика и няма истинска а, сила, за да реализира общата воля при спазване на международното законодателство. Конфликта в Сирия, при него Европейския съюз е, осигурява само подкрепя за големите сили, вместо да има собствена позиция. Разбира се, всичко трябва да бъде в рамките на закона. Виждаме какво става в региона с арабската пролет. пролета. Заключението е, че ние не направихме нужното. Европейския съюз трябва да може да защити си, собственото си право, иначе ще бъде в ролята на наблюдател. Подобно поведение е вредно за Сирия. Благодаря господин Хаджи Георгио, господин Провера. Не виждам господин Провера в залата. За това господин Брок има думата за 3 минути. Господин председател, господин председател на съвета, господин комисар, мисля, че описанието е съвсем ясно. Няма нужда да повтарям е, как точно действа режима е, срещу собственото си население. Една семейство, един клан е, гледа на държавата като на частна собственост Необходимо е да проявим солидарност. Привържениците на режима сами вече са разколебани и не смятат непременно, че тяхното бъдеще е свързано с Асад. Така че, може би, трябва да използваме това разграничаване. Естествено, че е неприемливо поведението на Русия е, в е, съвета за сигурност, както и поведението на Китай. Е, Русия е, очевидно не се интересува от е, правата на човека и от жестокостите. Необходимо е, според мен, да се свържим с Арабската лига и да работим в тясно сътрудничество. Арабската лига вече е, заяви, че е, през тази седмица ще представи своите виждания в е, ООН и мисля, че ние трябва да подкрепим Арабската лига, която така и така присъства в е, Сирия и изпрати веднага наблюдатели. Заедно с Турция и с Арабската лига ние ще имаме много важни партньори и по този начин в западната общност ще се установи сътрудничество срещу един човеконенавистен режим. Госпожи и господа, какво мога да ви кажа от опита, който насъбрах в Египет, в Либия, Необходим е диалог с опозицията. На всяка цена трябва да продължим. Госпожа Гомес вече посочи това, говорейки за мълцинствата. Да, естествено, е, правата на мълцинствата са особено важни. Е, в никакъв случай не можем да допуснем е, да се преследват християните и да се подлагат на натиск. В никакъв случай не бива да пазим ислямистите, ако те също участват в подобни действия. Това са изключително важни въпроси, които трябва много бързо да започнем да решаваме. Трябва по всички начини да се опитаме да изолираме Асад. Докато Асад все още се осланя на малцинства около себе си, той се надява да продължи да ръководи страната. Но ние би трябвало също, осваяйки се на по-големите мълцинства, наколкото е възможно повече, да стабилизираме ситуацията. Благодаря ви. Благодаря на колегата Брок, казва председателят господин Елка Драуи. Благодаря господин председател. Е, колеги, всички сме фрустрирани. Китай и Русия наложиха вето в е, съвета за сигурност миналата седмица. Е, очевидно, жестокостите на режима в Сирия ще продължат. Нещата ще стават все по-драматични. Ние трябва да засилим натиска върху режима. Арабската лига все още не е успяла да се наложи, но тя се ангажира заедно с Турция. В никакъв случай не бива да се съмняваме, че постепенно режимът ще почне да отслабва. Натискът е, трябва да се засили, ако желаем да ускорим процеса. Русия и Китай бяха осъдени от международната общност, защото попречиха на тази общност да осъди режима в Сирия. С други думи, Русия и Китай подкрепиха режима на Асад. Е, много комплексна е ситуацията и е много драматична. Там има младсиства, които са подложени на масивен натиск, на преследване. Ние трябва да защитим хората. Ние е, се нуждаем от една нова Сирия с мълцинствени права. Важно е мълцинствата в Сирия да се чувстват у дома си, да бъдат спокойни. Важно е да предоставим е, хуманитарния коридор и да доставяме хуманитарна помощ, заедно с Арабската лига и с Турция. Благодаря. Руи Тавариш е следващият оратор. Благодаря. Подобно на Египет в Сирия има силна армия и подобно на Либия Асад не се спира пред нищо, за да избива собствения си народ. От арабската пролет насам това е най-трудният въпрос, който трябва да решаваме и трябва да положим усилия да не допускаме грешки. Това е отправната точка. Освен това, трябва да действаме с чувство за отговорност и да внушаваме доверие. Ангела Меркел а, не положи усилия да привлича Китай към нашата кауза в ООН. Как можем да говорим за разработване на хуманитарна стратегия, а, когато а, не се е оказва необходимата подкрепа на палестинските беженци там, Необходими са коридори за осигуряване на сирийски беженци сега. Така че трябва да имат доверие в нас, трябва да действаме с чувство за отговорност, за да можем да сглобим тази мозайка. Госпожа Мариса Матиас има думата. Благодаря, господин председател резолюцията, която обсъждаме, има важни точки, но имаше позиция, която не беше възприята от някои политически групи. Политически групи, които отхвърлят параграф, в който се говори, че сме против всяка външна военна намеса. Ето защо нямаме гаранции, че няма да се повтори същото, което стана в Либия. Европейския съюз не може да играе такава роля, каквато игра в Либия. Действително, Сирия и Либия са различни, но в Сирия може да се стигне до гражданска война, което да доведе до гражданска война в целия регион. И може да се стигне до конфликта и с Иран. трябва да се възползваме от стремежа на а, хората към демокрация, за да се стигне до мир в Близкия изток. Ние сме за Ира в подкрепа на сирийския народ, против а, а, потисничеството, затова не можем да подкрепим войната. Благодаря, господин Сборо. Благодаря. Аз надявам, че ще разполагам с една допълнителна минутка. Минутката на господин Провара. Давате ли ми две минути? Възможно ли е да взема думата за две минути, тъй като господин Провара не присъства? Да, благодаря. Съвсем кратък анализ най-напред ще направя на случващото се в Сирия. Около 8000 души са избити в Сирия. и няколко стотин от тях са деца. 200 хиляди души са обявени за изчезнали, няма електрозахранване, гражданите не получават никаква помощ, защото камионите с хуманитарна помощ биват подлагане на обстрел нападнати с, с артилерийски огън домовете на хората, не се полагат грижи за ранените, хората бягат и тези, които бягат, биват разстреляни от снайперисти. Виждаме също така, че има и наемници, които се бият в Сирия. Русия продължава да доставя оръжие и оборудване на режима. В ООН стигнахме до задънена улица, наложено бе вето на резолюцията. Какъв е отговора на всичко това? Госпожа Аштън нейния представител казаха тук, че трябва да помогнем на опозицията, трябва да наложим санкции над режима, трябва да преговаряме с Русия и Китай и да помислим за това, че президента на Сирия трябва да бъде изправен пред съда в Хага но трябва днес да помислим как да спрем избиването на цивилните граждани. Трябва да принудим президента Асад да осигури достъп на хуманитарната помощ. Той трябва да вдигне блокадата, която е наложил над някои градове трябва да бъде ограничен броя на загиналите и хуманитарната помощ да достигне до народа. Господин за две минути. Благодаря, господин председател. Европейската демокрация осъжда остро действията на Асад и сирийската армия спрямо собствения народ Човешкият живот е ценност, която трябва да се уважава и която е от първостепенно значение. Цялата международна общност трябва да засили натиска върху режима на Асад. Трябва да се преустанови с убийствата. Естествено, че е необходимо мир, необходимо е уважение, зачитане на правата на мълцинствата, ако говорим за демокрация. И затова ние трябва по всякакъв начин да се опитаме да възпрем от по-нататъчни действия режима на САД хиляди са загиналите. Между обсъждането на две резолюции, е, Русия и Китай не само, че продължиха да подкрепят режима, те провалиха опита на е, международната общност да осъди е, режима на Асад. Ние, международната общност, очевидно се оказваме безпомощни и не можем да застанем на страната на сирийския народ ефективно. Ние трябва да продължим е, да осъждаме е, действията на Асад, ние трябва да работим заедно с Арабската лига и трябва да изпратим е, мироопазващи сили в Сирия. Престъпните действия на режима трябва да бъдат съответно наказани, но естествено със съд и присъда за да възтържествува справедливостта. А държавите, които подкрепят Асад, би трябвало да спрат търговските си взаимоотношения с нас. Мисля най-вече за китайските предприятия. Благодаря, госпожа Оловскок. Благодаря. А, извинявай. Благодаря, госпожо, господин председател. Има много свидетели, които са обезпокоени и които са тук в Страсбург. Те разговаряха с нас е, е, в близост до парламента. Ние знаем много добре какво става в Сирия. Ние знаем, че там се извършват е, престъпления срещу човечеството. Какво можем да направим? Едно е сигурно. Не е достатъчно само да предоставяме хуманитарна помощ, макар че тя е много важна за хората. Ние знаем и аз съм убеден в това, че и военните действия не са е, альтернатива. ОНЕ заедно с е, останалите е, в е, международната общност би трябвало да предприемат е, действия така, че цялата сплотена международна общност да засили натиска върху режима в Сирия и то не само върху тези, които са в Сирия, заслужават солидарност, хората, които страдат най-много, но също и сирийските граждани извън Сирия. Същевременно трябва да упражним натиски върху Русия и Китай, които продължават да доставят оръжие и които блокират действията на международната общност. Благодаря. Давам думата на Кристоф Лизек. Благодаря, господин председател, господин министър, господин комисар. Бяха казани много неща, които са напълно верни. Ние всички знаем, че тези разисквания няма да променят положението в Сирия. Въпреки това, аз считам, че казаното тук трябва да бъде чуто. Действително, ние трябва да отправим призив за промяна. Съгласен съм с господин Камински, че няма смисъл да се говори с президента Асад, но трябва да се обърнем към неговите министри, към неговите генерали, към полицейските и други служители. Трябва да използваме всички унези, които убиват собствения си народ по заповед на Асад и да им кажем, че ако не спрат да убиват собствените си гражданите, те ще се озоват в Хага пред Международния наказателен съд. Ние и че няма да бъдат забравени техните а, деяния. Трябва да се обърнем към Русия, трябва да се обърнем към Китай, трябва да им кажем не тръгвайте по този път. Това е пътят а, а, на срама. Това е неприемлив път за действие, особено в Европа на 21 век. Ние трябва да отправим това послание към управляващите в Русия, както и и към върховния представител, към Европейската комисия. Трябва да направим повече, за да подкрепим малката раздробена опозиция в Сирия. Трябва да се организират срещи, за да може тази раздробена опозиция да се обедини, да получи нашата подкрепа. Ние като скромни членове на Европейския парламент не можем да направим кой знае какво, но бихме могли. Формираме група от подкрепа хора, които подкрепят Сирия, за да изразим своята солидарност с онези, които се борят срещу престъпния режим на Асад. Благодаря госпожа Му... Мария Монисте Оркиса за една минута. Благодаря, господин председателю, комисарио. Имаше среща между Европейския съюз и Китай вчера на 15 декември Имаше среща между Европейския съюз и Русия на 15 декември. Режимът на Асад вече беше започнал кръвопролитията. Но на нито една от тези срещи на върха с тези конкретни държави, които пречат на приемането на резолюцията на ООН, всъщност не засегнаха този въпрос и позицията си. Европейският съюз е длъжен да докаже, че има своето място в международен план и че е в състояние да влияе на, на срещните страни. В противен случай се оказва, че е безсмислен. Правата на човека са един вид ограничаване на суверенитета според тези страни. Затова ние сме длъжни да отворим хуманитарни коридори за оказване на помощ на сирийските граждани. Трябва да се сложи край на репресиите и край на търговията с оръжие. Следващия доклад е, господин Донжон. Две минути. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Сирия е най-сериозното предизвикателство за международната общност. Бомбардирането на мирни граждани, хвърлянето на противници на режима в затвора. Това са действия на един престъпен режим. Ние обвиняваме, но е по-трудно да реагираме и то е ефикасно. Ние отхвърляме, според мен, основателно военна намеса като тази в Либия но останалите ни възможности са твърде ограничени. Трябва обаче да вървим към по-нататъчно изолиране на режима. Господин Брок а, говори за това. А, това е най-реалистичният път. Трябва максимално а, да се засилят действията в това отношение. В дипломатически смисъл трябва да заклеймим руското и китайско вето безапелационно и да поискаме от тези две страни да признаят, че това вето е неприемливо и че води до безисходица. Арабската лига, лига приема а, инициативи, трябва да я подкрепим, въпреки че не всички опции, които се предлагат от лигата, могат да се реализират в краткосрочен план. отвъд политическия натиск върху сирийския режим и тези, които го поддържат, като Иран и Русия, е необходимо да се действа спешно в комунитарната област, защото жертвите не се нуждаят от резолюции. Трябва да се използват всички възможности Европейския съюз да подкрепи а, инициативите на Арабската лига. Е, Благодаря. Следващият оратор е господин Волфган Крайсел Дорфлер за една минута. Уважаеми колеги, от 11 месеца режимът на Асад разиграва целия свят. Прави ни на глупаци. Ветото на Русия и Китай ускорява е, жестокостите на режима. Режимът на Асад е, коли и беси, е, потиска опозицията, а ние се оказваме безпомощни. Едно във всеки случай е ясно. Санкциите трябва да бъдат е, е засилени и не бива в никакъв случай да се отказваме и от най-малкото действие, насочено срещу Асад. В крайна сметка, някой ден Асад ще бъде изправен пред Международния трибунал в Хага и това трябва да се повтаря също. А Русия и Китай също трябва да бъдат поставени под натиск. Спомнете си колко дълго разговаряхме за Марокко и за спогодбата с Марокко, а сега, когато говорим за Русия, Китай във връзка с Сирия, се оказва, че нямаме чак толкова много аргументи в полза на е, едни действия срещу Русия и Китай. Благодаря ви. Е, следващият оратор е господин Галер. Благодаря. Какво можем да направим? Всички държави членки на Европейския съюз е, носят отговорност. Носещите политическа отговорност трябва при всички положения да блокират ветото на Китай и на Русия трябва да очакваме повече от тези страни. А инак трябва да извадим съответните заключения за нас. Извън Европа не може да се действа по този начин, независимо от това, че господин Путин и господин Медведев и господин Лавров тук в Европа говорят други неща, там действат извън Европа по друг начин. И така, господин Путин, господин Медведев, спрете най-сетне с всичко това с цялото това безобразие. Така не може повече. Националната а, суета трябва да отстъпи, когато става дума за жертви, когато става дума за човешки живот. Заедно с Турция можем да действаме при изграждането на беженските лагери на турската граница не можем ли да започнем вече диалог с сирийската опозиция и да започнем да е, очертаваме и е, обхвата на меморандума за намерения след падането на режима? За мълцинствата в Сирия трябва да има бъдеще. Само така Сирия ще има наистина бъдеще. В случай, че се стигне до падане на режима, е мисля, че ще настъпят промени и в съседните държави, да кажем в Ливан. И там нещата ще се поразклатят е, и е, управляващите най-вероятно ще започнат е, да отслабват е, в е, техните позиции, така че би трябвало е, в, при всички положения да разчитаме на един домино ефект. Борис Зала е следващият оратор. Благодаря. Благодаря. Колеги, трябва да си сътрудничим, за да бъде свален от власт Асад и да бъде демократизирана Сирия. За да стане това, трябва да предприемем няколко неща, да подкрепим плана на Арабската лига, да си сътрудничим с Турция, основен играч в региона, на трето място да си сътрудничим с Русия, не само в ООН, но и двустранно между Европейския съюз и Русия. На четвърто място да си сътрудничим с силите на опозицията трябва да работим по план за демократизиране на Сирия след падането на Асад и освен това да си сътрудничим с а, представители на управляващата партия в Сирия, за да бъде осъществен прехода. Това го научихме в Ирак след падането на Садам. Това е един от начините да бъде предупреден предотвратено за вземането на властта от ислямистите. Благодаря. Сега господин Андрей Гжип. Благодаря, председателю. Положението в Сирия и страданията на сирийския народ не са нещо ново. Комисията по външни работи многократно е обсъждала тази тема, както и подкомисията за правата на човека. Осъждаме онова, което се случва в момента в Сирия. По това няма разногласие. Изпращането на танкове и на изтребители срещу собствения народ е, е нещо ужасяващо, но то е типично за подобни режими. Ветото наложено от Русия и Китай в ОНЕ осложнява нещата, затова трябва да ги притиснем да си променят позицията. Те трябва да спрат с износа на оръжие за Сирия. Това оръжие се използва срещу протестиращите. Арабската лига трябва да изпрати мироопазващи Сирии с мандат на ООН. Усилията на Арабската лига в подкрепа на опозицията в Сирия е важна първа стъпка. Чухме колко хора са били избити вече в Сирия. Трябва да може да бъде осъществена демократична промяна в Сирия има хора в управляващата партия, които са свидетели на престъпленията, извършвани срещу сирийския народ. И тези хора биха искали да направят нещо различно. Танковете трябва да бъдат изтеглени от улиците, политическите затворници да бъдат пуснати на свобода и хуманитарната помощ да достигне до хората. Хуманитарната помощ може да достигне до своята крайна цел, ако има хуманитарни коридори от Турция, нещо, което Арабската лига предлага. Тези хуманитарни коридори трябва да бъдат отворени, за да бъдат спасени хората, които живеят при ужасяващи условия. И трябва да подпомогнем гражданското общество в Сирия. Госпожа Крето има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ситуацията в Сирия се влушава всеки изминал ден. Има убийства в а, градовете, където хората протестират. Мъже, жени, деца стават жертви на режима. Ситуацията не може да продължава по този начин. Надявам се, че Общо събрание на ООН ще осъди репресиите, кървавите репресии в Сирия, независимо от ветото на Сирия и Русия в съвета за сигурно. Аз подкрепям позицията на Арабската е, лига и на Организацията за ислямско сътрудничество, които казват натиск върху режима на Асата. Сирийският режим трябва да намери решение Европейския съюз трябва да търси изход, включително и чрез налагането на нови санкции, за да се сложи край на насилието. Благодаря. Давам думата на господин Штасни за две минути. Благодаря. Председателю, чуваме за жестокостите, извършвани в Сирия през изминалия месец. Според ООН над 5000 сирийци са загубили живота си в кървавия опит от страна на президента да потисне народната революция Арабската лига и ние осъдихме действията на сирийското правителство и призова президента да се слуша в гласа на своя народ, да се откаже от политическата власт, да обяви свободни избори, така както бе обещал в миналото. Тези призиви обаче бяха отхвърлени от Русия и Китай съвсем наскоро при гласуването на резолюцията за Сирия в съвета за сигурност на ООН, която изискваше налагането на санкции срещу режима в Сирия. Необходимо е да бъдат предприяти дипломатически опите за промяна на позицията на Русия по отношение на хората, които се борят за промяна. Баронеса Аштън вече се изказа много ясно по необходимостта Русия да промени а, своето отношение към съюзниците си предвид кръвопролитията в Сирия. Аз подкрепям баронесата в нейните усилия да повлияе на посланника на Русия в ООН, за да си даде той сметка, че подкрепата за този режим всъщност е извършване на действия сходни с геноцида а, не можем да си затваряме очите пред случващото се в Сирия и трябва да притискаме сирийското правителство, както и Русия и Китай, да си променят нагласите и да защитим народа на Сирия от собственото им правителство. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Павел Залевски за две минути. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, още веднъж се провежда важен външнополитически дебат в Европейския парламент. И отново леди Аштън отсъства. Приветствам присъствието на представители на датското председателство и оценявам казаното от тяхна страна, но тук ние сега говорим за една страна, с която имаме тесни отношения, а ръководителя на външната ни политика липсва от тази дискусия. Ветото на Русия и Китай, това са страни, които поеха отговорност в рамките на съвета за сигурност да разпалват конфликт в Сирия. Те поемат отговорността за смъртта на десетки на стотици хора. Режима засилва усилията си а, да убива след наложеното вето. Руснаците казват, че не искат промяна в режима, защото считат режима за легитимен. Но ние считаме, че режим, който е убил 6000 собствени граждани, няма такава легитимност. Той е лишен от всяка легитимност. На следващо място трябва да има повече дипломатически усилия от страна на Европейския съюз, за да се създаде хуманитарен коридор за осигуряване на помощ за най-нуждаещите се, за хората, които са ранени, за жертвите на нападение на правителствените сили. Трябва да помогнем на хора, които не могат да стигнат до болниците. Това трябва да прави Европейския съюз. Благодаря, господин Залевски. Давам думата на господин, господин Проташевич за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, С а, нарастващо разочарование следим случващото се в Сирия. Както чухме вече в тази зала, мнозина са обезпокоени. Ние се чувстваме безсилни пред лицето на смъртта на хиляди обикновени сирийци. Не можем ли да направим повече, отколкото сме направили до сега? Не можехме ли да направим нещо повече от дипломатически ограничения, економически санкции, въоръжено ембарго? Да, можехме да направим повече. Имаме скорошни примери по какъв начин международната общност действаше единно дипломатически и във военно отношение и резултатът беше много успешен. Има ли смисъл да се води подобен дебат? Има ли смисъл да се приема четвърта резолюция за Сирия? Да, да, защото трябва да изразим солидарност с потисканият народ на Сирия. И трябва сирийските управници да знаят, че ние следим това, което правят и че имаме намерението техните действия да не останат ненаказани. В резолюцията Казваме, че искаме да окажем натиск и върху лидерите в Европа, за да се разширят санкциите и дипломатически и економически санкции върху Сирия. Искаме повече хуманитарна помощ за нуждаещите се, за онези, които страдат. И ние искаме да изразим своята решимост в отношенията ни с Русия и Китай и да ги накараме да приемат резолюция в ООН, за да спасят всички тези невинни хора. Благодаря. Благодаря, че спазихте и времето. Сега госпожа Бубинска, Коларска има думата. Председатели, госпожи и господа, Имаше вълна от протести в Северна Африка наскоро, арабската пролет, но там нямаше избиване на цивилни граждани в такива мащаби, в каквито виждаме да става в Сирия. Говори се за изтезаване на деца от въоръжените сили в Сирия. Това е особен вид бруталност. Международната общност следва да се намеси, ако трябва и без резолюция на съвета за сигурност. Защото докато променят а, позицията си Китай и Русия, може да се окаже твърде късно. Трябва да се сложи край не само на конфликта, но Европейския съюз следва да присъства в региона, защото често бива обвиняван, че е много бавен, че се ослушва особено в а, Близкия изток. Нека изпреварим събитията, поне този път. И по време на срещата на високо равнище държавите членки следва да помислят как да се сработят с опозицията. Трябва да си подготвим планове за една стабилна Сирия в бъдеще. Трябва да работим съвместно с Арабската лига, за да сме сигурни, че подобни конфликти, конф... междуетнически конфликти няма да избухнат и няма да се повтори случващото се в Ирак. Трябва да се оповаваме на хората в Сирия, които рискуват собствения си живот, а, за да спасят живота на други хора, подложени на бруталното насилие на режима. Трябва да имаме една писмена декларация в подкрепа на тези хора. Нека ясно да заявим, че сме зад тези хора в името на свободата. Благодаря. Давам думата на Георги Шофлин. Две минути. Благодаря, господин председател, господин министър, господин комисар. Всички можем да съгласим, че това, което става в Сирия, използването на сила е нещо неприемливо и трябва да бъде осъдено. Говорихме много днес за това. Въпросът е защо има такава настойчивост да се задържат на власт управляващите и защо не правят никакви отстъпки на силите, които искат промяна. Грешно е да гледаме на Сирия като на едно един общество, защото то е доста сегментирано. Има пет отделни групи тази група, която е монополизирала властта, са алауитите, чрез една система на семейно управление. Болшинството са от суните, които са против властта на Асата. Управляващите се боят, че една мажоритарна система няма да зачита правата на всички останали групи при един сунитски режим. Никой обаче от, от страните не отстъпва международни гаранции за сигурността на мълцинствата в Сирия са важни, ако искаме да има трайно решение.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 В Сирия гражданите продължават да биват убивани. Върховният комисарат на ОНЕ гласи, че положението в Хомс е ужасяващо. Над 300 души са били убити там от началото на февруари. Съвета по правата на човека на ОНЕ не може дори да проследи колко са жертвите. Отвличат се деца, измъчват се, биват убивани. Това са действия от едно правителство, което вече не е легитимно пред собствения си народ и пред международната общност. Европейския съюз замрази активите на 108 души, забрани им да пътуват и на 38 дружества. Трябва да се увеличи броя на тези, които са под забрана, да бъдат наложени санкции по търговията с, с злато и а, <clears throat> скъпоценни камъни. Трябва да се работи заедно с хуманитарните организации, да бъдат изградени хуманитарни коридори. Следва да притиснем режима на Асад, да прекрати използването на насилие и да се осигури мирен преход. Благодаря на госпожа Маковей. И сега преминаваме към спонтанни въпроси от залата. Госпожа Андрикиене имат думата. Благодаря. Ясно е, че режима на Башар Аласад извършва престъпления срещу човечеството и трябва да бъде спрен незабавно. Съвета по правата на човека на ОНЕ, Върховния комисар по правата на човека на ОНЕ трябва да се сътрудничат, да поискат отговорност за престъпленията, да не се допусне безнаказаност. Това, че Русия и Китай упражниха правото си на вето в съвета за сигурност, за да блокират резолюция за Сирия, е жалко. Това насърчава режима на Асад да използва дори тежки оръжия срещу беззащитното си население. Съвета за сигурност не можа да подкрепи призива на Арабската лига за политически процес, който се води от Сирия без насилие. И ние съжаляваме сериозно, силно за това. Виждаме агонията на режима на Асад. Това е като мъртвец, жив мъртвец. Ние подкрепяме усилията на госпожа Върховния представител. Господин Пашко има думата. Най-общо картината на арабската пролет е такава, че Сирия разединява подкрепата. Режима в Сирия избива собствения си народ, едни го подкрепят, други са против това в а, съвета за сигурност промяната на режима чрез външна намеса а, не е решение за Русия, които имат собствени стратегически цели. Те ще загубят един стратегически партньор, който му позволява да влияе на Близкия изток, но в същото време ще се лиши от важен свой клиент. Вероятно това е един компонент от сложните взаимоотношения с Иран. Но народа на Сирия, международната общност и Арабската лига са против режима в Сирия и продължават а, да оказват а, подкрепа, която в бъдеще би трябвало да донесе по-големи ползи. Благодаря. Госпожа Ойнланд. Режима на Башара Ласата беше подложен на сериозни санкции от международната общност и те трябва да продължат. Съжалявам, че Русия и Китай не се присъединиха към нас в тези усилия, поне за сега. Въпреки економическите санкции, които започнаха да парализират престъпния режим, ние трябва да покажем без апелационна подкрепа на онези, които се опълчват срещу режима. Миналата година ни показа, че волята на хората може да свали който и да е режим, независимо колко силен е той. Колегите ми днес тук в пленарна зала предложиха нещо много конкретно, конкретни мерки, които трябва да се предприемат от Европейския съюз. И аз очаквам, че няма да се губим времето преди да изготвим една обща добра стратегия спрямо Сирия. Благодаря. Госпожа Доц. като разглеждаме положението в Сирия, ние сме ужасени от слушването се там, но тази криза може да ескалира и да доведе до още по-големи кръвопролития. Минималната намеса, която се изисква в този момент е резолюцията на ОНЕ, но Русия и Китай наложиха вето. Това ще има отражение върху Русия, които трябва да поемат своята отговорност в региона. Те всъщност дават е, зелена улица на президента Асад да предприема своите действия и те ще носят тежката отговорност за кръвопролитията по улиците на Сирия и в град Хомс. Депутатите тук призоваха за изграждане на нова Сирия, но можем да се страхуваме от това, което може да се случи. Има 2,5 милиони християни в Сирия. Виждаме какво се случва с християните в Сирия и се оказа, че това не бе една нова зора, а напротив нови преследвания и гонения срещу християните. Може да сложим край на тиранията на Асад, но новата Сирия трябва да е държава, в която всички да могат да живеят в мир включително и християнското младсинство. Необходими са международни гаранции именно за това. Благодаря. Господин Мелцер има думата. Господин председател, според мен се увеличават сигналите за това, че е, конфликта в Сирия ще се превърне в религиозна война. Сирийските сунити е, участваха в е, войната в Ирак, е, сега е, ги чака реванш в Сирия. Сунитските араби на западно-иракската граница биха желали при всички положения да получат малко повече подкрепа и да засилят позициите си в Багдад. Освен това има много знаци за това, че Ал-Кайда действа в Сирия. Руското вето на практика не даде никакъв шанс на международната общност да обедини усилията си, е, за да постигне и примирие между връждуващите в Сирия. Европейският съюз е, би трябвало при всички положения да действа активно, за да е, предотврати преминаването към религиозен военен конфликт в Сирия. Благодаря на Андреас Мельцер. Давам думата на следващият оратор, а това именно е господин Совнтал Вили. Благодаря. Благодаря за този оживен дебат. Ние сме изправени пред ужасяваща ситуация. Всички в тази зала споделяме усещането, че не може да се търпи това положение повече, защото хората са под обстрел, хора, които мирно демонстрират, се застрелват, изчезват безследно, хвърлят ги в затвора. Ние трябва да изразим несъгласието си с режима, който използва подобни методи. Именно за това ние в съвета използваме срещите на ниво външни министри, за да обсъждаме и темата за Сирия. Трябва да подчертаем, че имаме стратегия в Европейския съюз и тази стратегия ни ръководи и ще продължи да ни ръководи. Ние непрекъснато обмисляме как можем да помогнем на сирийския народ при сегашното положение. На първо място трябва да се сложи край на насилието. Това е съвета ни към режима. Не убивайте собствения си народ. Това го заявяваме на всички международни форуми в Общо събрание на ООН. Ще има гласуване по резолюция там утре и сигурно сериозно ще бъде заклемено случващото се в Сирия. Съвета за сигурност също трябва да се включи. Мнозина подчертаха тази необходимост в изказванията си. Ние критикувахме позицията на Китай, на Русия. Правим го при всяка възможност, защото не може да сте пълноправен член на съвета за сигурност и просто безучастно да наблюдавате събитията в Сирия. Необходимостта от закрила на мирното население беше подчертано от няколко от ораторите. Трябва да припомним този принцип на Китай и Русия. Не само Европейския съюз казва всичко това, но също и Арабската лига, Турция Китайците сега правят обликолка в страните от арабския свят. Очевидно те имат проблем с обясня... разясняване на собствената си позиция. Ние ще проведем среща в Тунис на 24 и ще представим отново своето становище, че трябва да се сложи край на насилието. Има само политическо решение на кризата. На всички международни форуми като външни министри работим в тази посока. Същото прави госпожа Аштан. Зная, че сте нетърпеливи, че искате да се предприемат действия. Има няколко възможни пътища за предприемане на действия и ще продължим да работим по тях. На първо място, мироопазваща сила, мироопазващи сили, както се предлага от арабските страни. Те искат тези сили да бъдат в рамките на ОНЕ. Не още ясен формата, но те ще могат да ни обяснят какво имат предвид в Тунис. На второ място се предлагат международни хуманитарни коридори. Аз не изключвам възможността за такива коридори, но всичко това изисква силна подкрепа от международната общност, защото трябва да се проправите път през коридорите. Говорим тук за воденето на, на истинска битка. И на следващо място някои от ораторите подчертаха важността от това да се избегне гражданска война. Съществува обаче опасност от гражданска война, така че едва ли е оптимално решението да се внасят повече оръжие, ситуацията може да извед, излезе извън контрол. В днешните разисквания стана ясно какво е становището на Европейската комисия. Ние ще разгледаме въпроса за санкциите отново на 27 ми ще бъдат включени повече лица и повече дружества в списъка на тези, които са подложени на санкции. Няма да изключваме никоя възможност. Ще работим заедно с сирийската опозиция. Призоваваме опозицията там да се обедини. Това е много важно. Има още един елемент, на който искам да се върна. Каква е альтернативата на Асад? Някои споменаха, че една вероятна альтернатива е екстремизма. Аз не считам, че това е така. Считам, че сирийците, както всички други хора, искат да решават собствената си съдба. Изборите в арабския свят потвърдиха, че хората избягват да излъчват хора, които са свързани с екстремизъм. Благодаря ви за тези разисквания от името и на госпожа Аштън. Това ще послужи за развитието на аргументите, които ще използва Европейския съюз. Благодаря, господин Савдал. Дами и господа, има 6 предложения за резолюции по тези разисквания. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. С това приключваме разискванията по тази точка.